относно закрила на жертвите на тероризма. И е, сега давам думата на е, Европейската комисия. Госпожо комисар е, Бенковска, заповядайте. Благодаря. Дами и господа, неодавнашните атаки в Париж още веднъж показаха, че тероризма има радикално изражение и лице. Няколко от държавите членки бяха миш, мишени на тероризма. Испания, Швеция, България, Белгия, Дания, Естония. Директивата, която влезе в сила в миналата седмица в държавите членки е инструмента, с който можем да се бориме срещу тероризма на европейско равнище. В нея са включени разпоредби, свързани с закрилата на жертвите на тероризма, включително и техните особени нужди. Терор, терор, терор, тероризмът прави жертви, които са травмирани след след като станат жертви на подобни атаки те имат специални нужди, които са тясно свързани с спецификата на извършеното престъпление. Затова комисията смята да въведе специфични мерки за закрила на жертвите на тероризма. Основната цел е държавите членки да направят престъпен състав на терористичните актове, включително финансирането на тероризма, пътуването и е, обучението с цел извършване на терористични актове. Същевременно трябва да се вземат по-специфични мерки за жертвите и държавите членки ще трябва да осигурят незабавен достъп до е, професионална помощ, е, психологическа помощ, е, финансова помощ на жертвите на тероризма, като подобна помощ им се оказва колко за времето, за което е необходимо. Същевременно трябва да има система за събиране на надежна информация за и за жертвите на тероризма и информация, която да им бъде предоставена на тях. Националните власти ще трябва да си сътрудничат много тясно с цел информирането на жертвите на тероризма и трябва да им се осигури помощ, независимо в коя държава членка на Европейския съюз се намират. Ще трябва да бъдат по -по -по помогнат и жертвите, и техните семейства. А, ще бъде, ще, ще бъде създаден и специален център, с който ще бъде тясно свързан с 200 контактни пункта в Европа за обмена на информация. 20 милиона евро са отпуснати за работата на този център и за 200-те представи, национални представители в а, а, информационните центрове. Те ще, а, ще бъдат представители на различни професии, полицаи, учители, здравни работници. Включително ще има и представители на асоциации на жертвите защото жертвите на тероризма заслужават солидарност, те заслужават нашата помощ и подкрепа. Те също играят важна роля в превенцията срещу тероризма, като предоставят на властите необходимите, необходимата информация. Ще се създаде също така е, инструмент за почитане паметта на жертвите от 2004 е, година след атентатите в е, Мадрид комисията отбелязва всяка година Деня на жертвите на тероризма. Отбелязването на, на този ден на, европейски, е, на европейско равнище ще ни помогне да почитаме паметта на жертвите и да не забравяме е, за тях и техните семейства. Необходимо е да, да има необходима информация особено сред младите, които е, биха могли да бъдат радикализирани. Аз съм убедена, че Жертвите могат да играят много важна роля, разпространявайки информация, разказвайки за преживяването. Те биха могли да споделят сво... своите преживявания и смятам, че това би могло да има положителен отклик и влияние спрямо онези, които биха могли да бъдат радикализирани. Благодаря, госпожо комисар. А сега давам думата на представителите на политическите групи от името на НП госпожа Тереза Хименес Бесерел. Много ви благодаря, господин председател. Много трудно е да се приеме, която и да е жертва. Когато терористичната организация ета уби брат ми и съпругата ми, Уверявам ви, не може да се забрави подобно преживяване. Няма никакво оправдание за невинните жертви. Като символ за защита на демократичните страни срещу законодателството, се приема криминализирането на тероризма и то не само имуществените, но неимуществените е, вреди се признават е, от испанския закон. Жизнено важно е Европейската директива да осигури защита на пострадалите. Те имат право на правосъдие, на памет, на достоинство. Паметта е много важна, така че никой да не превръща терористите в герои. Използвам случая да попитам, защо НП е единствената група, която отново и отново предлага резолюция за жертвите на терора и нито една друга група не ни подкрепя. Чрез такава резолюция ние се опитваме да, прием, да предприемем първата стъпка за закрила на пострадалите от тероризъм. Разбира се, има директива предложена. Това е добра стъпка, но нека да не остане на хартия, нека не леем крокодилски сълзи, без да направим каквото и да било реално за жертвите. Кога ще имаме такава директива реално, госпожа комисар? Благодаря от господин Сани. Ще приемете ли синя карта? Приемате ли въпрос с синя карта? Yes no? Да или не? Е, е, Благодаря, господин председател. Уважаем колега, наистина страдам и аз ви се чувствам за загубата страгубата на близки, както вие казахте в моята страна, представлявах един регион, в който имаше много пострадали жертви от нацистските насилия. Така че, може ли да, кажа следната? Тази седмица Фидеш мисля, че имаме конкретен въпрос към Фидеш е, тази седмица поради начинанието във връзка с нацистското време. Благодаря. Sí, aquí de del Благодаря много. Говорим тук за пострадали от тероризъм, а не жертви пострадали от военни действия. Така че мисля, че а, пострадалите, независимо от какво, трябва да бъдат подкрепени. Това е моето убеждение. Благодаря. Още една синя карта. Приемате ли? От господин Богович. No. Yes? Да. господин Богович. Да или не? Не мога да ви разбера. От името на социалистите и демократите, госпожа Minute, Благодаря ви, господин председател. Терористичните атентати привлякоха вниманието ни към един проблем, който не е нов, но те го поставиха в цялата му острота – и потенциалните атентатори е, трябва да бъдат обхванати от е, програмата за превенция. Стокхолмската програма, която беше приета е, преди години, е, посочи, че приоритетна цел е защитата на пострадалите от е, тероризма, включително и членовете на техните семейства. Признава се, че жертвите на тероризма а, са жертви на престъпления, които се нуждаят от специална а, подкрепа. Те а, трябва да разчитат на солидарност и подкрепа на национално и международно равнище. Днес госпожа комисаря представи своето съобщение и предложение, за което благодаря, но според мен трябва още. Това не е достатъчно. Медико-социална помощ е необходима, материална помощ е необходима, е, социални е, ръбъзват е, подкрепа. Трябва и психологическа помощ за жертвите и за техните семейства да имат възможност да получат правна помощ и адекватно обещетение за понесените щети. Така наистина ще можем да защитим пострадалите. Благодаря. Благодаря, госпожо Киничи. Сега от името на ЕКР господин Тимоти Кархолб. Господин председател, госпожо комисар, наистина много сме разстроени, ядосани от всичко, на което ставаме свидетели, именно терористичните актове. И е, сега, въпросът, който си задаваме, на кого вярваме, какво знаем, в какво вярваме и е, не бива наистина да се отдаваме само на една риторика. Ние сме Европа на свободата, на демокрацията, на свободата. След Париж е, чухме ехото е, навсякъде <laughs> така и шок, но също така ясно послание за устойчивост, за надежда. не бива в никакъв случай да се накърни сближаването, близостта между хората. Хората ще изградат отново своя живот, но ние трябва да гарантираме гарантираме сигурността на хората, за да могат да живеят свободно. Ние ще победим врага и по този начин наистина трябва да се освободим а, от страха, но не и с а, такава цена, която всъщност е допринесла за изграждането на Европа, такава каквато е знаем днес. Благодаря. Благодаря от името на Алте. Майте Пагазарунда Руис. Заповядайте. Един председател, обикновените престъпници не търсят рекламата, не искат да се знае много за техните престъпления, ни като цяло се опитват да не привличат вниманието на медиите и на обществеността към върху техните престъпления. А тук ста, тук, е но тук става дума за а, пропаганда. Целта е да се убиват и жени, и деца, възрастни хора, за да, им, за да има политически някаква политическа и политическа изгода. Целта е всъщност да се отслаби демокрацията. Терористичните актове са публични актове. Те имат за цел да привличат вниманието. А, а, защото по този начин терористите се опитват да е, управляват и да по някакъв начин да влияят на е, цялото е, общество. Така че има от, когато, гледам, когато говорим за жертви, има два аспекта. Има от една страна жертвите, техните е, семейства и от друга страна политически, политически аспект. Е, борбата срещу тероризма, негационизма, срещу е, възхваляването на една омразна е, идеология. Мисля, че няма никога, никога и никой не може да, да, да оправдае при някакви насилия срещу деца, но в по същия начин не можем да оправдаваме и това, че деца са въвличани в, в тероризма. Това на, на практика е посегателство върху тяхното достоинство. А да не говориме, че терористичните актове с всеки измина ден се опитват да покажат, че е, е, съществува правото да убиваш. Ние в Испания сме се борили в, срещу тероризма, но не, не винаги сме намирали най-правилните е, инструменти за подпомагане на жертвите. Госпожа Андерсън. Чудовищни бяха терористичните престъпления през е, изминалите седмици и месеци в света и аз изказвам своите най-искрени съболезнования на е, семействата им. Даеш е съвременния Франкенштайн. Да се спре Даеш обаче означава е, да се сложи спирачка на европейските банки, през които минават техните пари. Държавите членки трябва да проявят хуманност спрямо пострадалите и а, да обърнат внимание на а, милионите прокудени от домовете си пак поради терористична заплаха. Опустошават се села и градове от а, нападенията от европейската авиация и така опасността расте. Ще продължаваме ли да хвърляме бомби над Сирия? Това не е решението. Има а, конфликт, а, а, който добре помним в а, Ирландия. Комисаря по правата на човека към съвета на Европа а, говори за безнаказаността на извършителите на терористични престъпления тогава, когато те са цели държави. От Ирак, от Либия, а сега вече и от Сирия имаме все повече доказателства, че парламентът прилага двоен стандарт и с този двоен аршин не се мерят еднакво терористите и техните жертви. Имаме задължения по член 2, който гарантира правото на живот. Благодаря. Благодаря от името на е, зелените. Давам думата на Ян Филип Албрехт за две минути. Äh, Благодаря, колеги. Мисля, че всички ние бяхме дълбоко потресени след атентатите в Париж. Всички сме съгласни, че тези атентати разтресоха не само а, нашата демокрация, а целия свят. И трябва да направим нужното, за да можем наистина да противопостоим на а, подобни атаки срещу човечеството. И така, наистина не трябва да обръщаме внимание само на уязвимите, на пострадалите, а трябва да имаме предвид и а, онова, което можем да направим с цел предотвратяване на а, подобни инцидентни, да подобни терористични актове, трябва много внимателно да потредим фактите си. Всичко, което може да ни помогне, за да гарантираме сигурността в бъдеще, а също времено да възпираме а, терористите, да не ни пречат е, с емоции и да водим успешно нашия дебат. Трябва да постигнем именно баланс между всичко това. Трябва да потърсим причините за тероризма. Ако внимателно анализираме сегашната криза в Близкия изток, ако потърсим корените й, е, ще видим, че там трябва да търсим разрешаването на проблема всички заедно в Европейския съюз наистина много терористите са се радикализирали именно в Европа по-конкретно в затворите ни. Така че трябва да направим нужното да се спре всичко това. Необходимо е да спрем радикализацията. След това да анализираме факта. Какво можем да направим по отношение на сигурността? Нужно е да има още по-голямо сътрудничество между европейските органи. Нужно е по-активно да се обменя информация необходимо е да се защити населението. Трябва да има наистина непрекъснато наблюдение наблюдение. Благодаря. Благодаря. А сега от името на Европа, свободата и пряката демокрация, заповядайте. Първата задължение на всяко правителство е да защити своите граждани. Казват, че терористите не могат да е, спечелят и да победят, но това не е вярно. Това не е вярно. Те могат да спечелят. В Обединеното кралство Ира тероризира в продължение на години, участвайки в правителството на Ирландия също така. Но това, това не попречи на много да гласуват за Шинфейн, кое, което е всъщност политическата е, страна на Ира, терористическата групировка на Ира. Много от мусулманите са мирни хора, които не, не, не се борят за насилие и вероятно е така. Това е, разбира се, мнозинството. Но от, е, от мълцинство, мълцинството са онези, които тълкуват е, своята религия по един буквален начин и които достигат до а, е, една абсолютно радикализирана идеология. Смятам, че трябва да се спре абсолютната масова иммиграция от ислямските страни, защото хиляди хилядите е, мигранти, които идват от е, тези страни, с нищо няма да ни помогнат да закриляме и защитим нашите граждани. От името на независимите, разбирам, че има синя карта към вас. По, по член 11 е, от правилника, ние сме задължени да проявяваме е, взаимно уважение като член на Шинфейн. Като представител на 160 хиляди избиратели, които са гласували за мен, намирам за позорно някой в тази пленарна зала да направи връзка между Шинфейн и темата ни – Хората гласуват за Шинфейн заради програмата ни, заради онова, което правим в защита на избирателите ни, на основата на нашия политически манифест. Над половин милион души в Ирландия гласуват за Шинфейн. По член 11 се изисква поведение, е, което изразява взаимно уважение. Подобно нещо от преждеговорившия не видяхме. Благодаря. Благодаря. От независимите, е, господин е, Ламбрус. Благодаря много. Наистина, вие, госпожо комисар, казахте, че се, ще се увеличи закрилата за пострадалите и жертвите на терористичните актове. Разбираме мъката, разбираме нуждата да почетем паметта, но в крайна сметка важно е да разгледаме различните критерии в зависимост от идентичността на жертвите, пострадалите и терористите, също така откъде са дошли те, откъде произхождат. Това трябва да имаме предвид също така когато става въпрос за националисти, тогава няма как да се задейства клауза за защита. Станах свидетел на хладнокръвното убийство на моя син и неговите приятели, а нямаше подкрепа тогава по отношение на семействата на пострадалите и жертвите във връзка с е, Европейската директива. Точно обратното. Мисля, че е, бяха е, издигнати препятствия и сега имам предвид 80 е, е, акта. Няма нито един арест в този случай. Така че в крайна сметка, е, как точно ще се защитават жертвите? Те трябва да бъдат защитавани независимо от идеологията. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Розенберг. Возенберг. Χαίρομαι γιατί όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν. Благодаря, госпожо, господин председател. Радвам се, че всички политически групи са единни, че директивата от 2012 година не включва всичко и няма добра дефиниция на терористичните актове в нея. Терористичен акт е специфичен акт, който е, прави специфични жертви, които имат нужда от специфична помощ и подкрепа. Ня, някои терористи целата институции, например Организацията 17 ноември в продължение на години провеждаше терористични атакти в моята страна, от друга страна имаме Даеш, но независимо как, какви са е, организациите, жертвите имат нужда от специфична помощ и подкрепа и съответно ние трябва да вземеме специфични мерки. Нашият отговор трябва да бъде повече демокрация, по-малко страх, никаква паника. Само по този начин ще можем наистина да откликнем на е, нуждите на жертвите и да се преборим с терористите с демокрация. Господин Фернандо Лопес Агила. Е Благодаря, господин председател, госпожо комисар. На 13 ноември Атентатите в Париж ужасиха всички. Те ни напомниха за кървавите убийства през 2006 година. Борбата срещу ета се водеше с десетилетия у нас. Трябваше да водим борба в не само а, срещу тероризма, но и за защита на жертвите. Независимо от а, това дали е в а, правителството или а, в а, опозиция всички видяхме значението на подобна уредба. Но това, което се предлага сега за защита на пострадалите от тероризма, не им предлага достатъчната правна, медицинска, психосоциална помощ, от която те се нуждаят. Обеден съм, че една специална директива може много да допринесе за реалната подкрепа на пострадалите от тероризъм в цяла Европа. Твърдо съм убеден в това. когато се извърши терористичен атентат, той не е просто престъпление срещу личността, той не е престъпление само срещу а, пряката жертва и семейства, но и срещу нашето общество и неговите ценности. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа а, Хелга Стивен за една минута. Voorzitter, collega's.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 контактите си с полицейските служби, за тях са предвидени някои улеснения, но когато някой е с увреден слух, например, ще има нужда от жестомимичен превод в разговорите с полицейските служители. Хората с увреждания много често се нуждаят от придружител и Държавите членки трябва да осъзнаят колко важно е да бъдат зачетени правата на всички, включително и на хората с увреждания. Благодаря. Благодаря. Е, господин Николсън. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Е, искрени съчувствия към всички онези, които са пострадали от терористите в Европа и в цял свят. Е, в Северна Ирландия особено. И е, наистина терористите не са съществували единствено и само в изолация. Очевидно има комуникация между групировките, така че и ние трябва да споделяме добрата практика и оперативна информация в нашата борба срещу тероризма. Наистина е, пострадалите от тероризъм се нуждаят от подкрепа веднага. И това въжи за пострадалите, за техните семейства за да могат да преодолеят както физическите, така и психологическите е, вреди. Е, трябва да осъзнаем, че в крайна сметка е, проблемът е много сложен и дългосрочен. Необходимо е да възцари правосъдие и справедливост. Не бива да бъдат травматизирани хората. И накрая трябва да уточним наистина каква е разликата между жертвите и извършителите. И аз подкрепям жертвите, а не извършителите. Благодаря. А сега спонтанни изказвания. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз приветствам това предложение и бих искала да поздравя колегата за предложенията. Както казаха всички преждеговорящи, ние сме отговорни, ние трябва да помогнем тези хора, които са невинни жертви на тероризма. В Ирландия а и, ИРА и други организации в продължение на години убиваха хора, е, сплашваха и Така че, за това, господин председател, ние сме отговорни. Ние трябва да помогнем на хората, които все още, които бяха жертви и които трябва да превъзмогнат последиците от а, това престъпление. Също също но в моята страна имаше и процес на, поми... на всеобщо помирение, но а, Аз обаче искам да знам кои са държавите членки, които не са транспонирали правилата и които все още трябва да го направят. Благодаря ви. А, закъсняваме, но господин Николсън, ще приемете ли синя карта от госпожа Хименес Барисил? Джеймс. Е, сеньора депутата, Sí, sí, sí, ahora. Eh, sí, perdón, perdón. Да. Аз много се извинявам, господин председател. Аз не се опитвам да задам въпрос на господин Никълсън. Обръщам се към вас. Моля ви, когато говорим за, за жертви Нека почетем е, памета на загиналите в Испанското посолство в е, Кабул, в Афганистан. Те са европейски граждани и мисля, че е редно да почетем памета им. Разбирам ви, госпожо, но ние сме в друга процедура процедура на задаване на въпрос с синя карта. Господин Мариас има думата. Благодаря, господин председател след е, е, кървавите атентати в е, Париж, след стотиците убити и ранени, трябва да предприемам конкретни стъпки, за да водим битка срещу тероризма и да подкрепим пострадалите. Необходимо е да се подкрепят и семействата на жертвите от атаките от Исламска държава в Париж. Директива 29 от 2012 година всъщност ще представлява първа защита, първи акт за защита на жертвите и пострадалите, но не е достатъчно. Необходимо е да се създаде и е, нова нормативна уредба, с помощта на която ще можем да подкрепим и защитаваме жертвите и пострадалите, особено от масовите атентати на джихадистите. Много е нужно да работим бързо в тази насока да се обърне внимание на проблема и за да защитим пострадалите, ние наистина трябва да атакуваме политически и идеологически тероризма. Необходимо е да се предвидят и мерки също така по отношение на Турция, арабски държави, които подкрепят а, Даеш в Сирия. Необходимо е да възцари мир и разбирателство в Близкия изток. Благодаря. Благодаря. Госпожа Брамдикал. Благодаря, господин председател. Глобалната терористична заплаха и спецификата на терористичните актове, начина по който те е, ни задължават да вземеме особени мерки и да а, приемеме особени правила. Трябва да има един а, набор минимум на мерки а, за, за намаляване на, бюрократ, на бюрократичната а, на бюрократичното бреме. Чу, когато човек е, е жертва, той има нужда от разбирането, от помощта, но същевременно има нужда от една много разнообразна е, експертна помощ. Така че е, трябва да се направи всичко възможно тези експерти да могат да помогат е, колкото се може по-бързо и ефективно на жертвите. Атентатите в Париж го доказах още веднъж. Господин žal se moramo v zadnjem času namesto s pozitivnimi vsebinami na primer kako zagotoviti več delovnih mest in kako ponuditi трябва да гарантираме бъдещето на нашите младежи и за това трябва да се работи за превенция на тероризма. След шока от, от атентатите се надяваме, е, че ще се предприемат необходимите мерки и това повече няма да се повтори. За съжаление, действителността е различна. Ето защо трябва да направим всичко по силите ни, преди всичко да предотвратим атентатите, доколкото е възможно, но ако все пак те се случат, трябва да се постараем е, да окажем всяка, всяческа помощ на пострадалите и на техните семейства. Благодаря. Господин Иван Яковчич има думата. Хвала лепо, господине predsjedavajući. Европа е... Благодаря, господин председател. Несъмнено Европа е континент на търпимостта. За съжаление обаче Европа е и континент, който стана в последно време мишената на тероризма. Нека не забравяме, че в Италия е, Италия беше жертва на е, групировката на Бадер Майнхоф на времето. След това атентатите в Мадрид, в Париж, в Лондон. Всичко това се случи в Европа. Необходима е директива, която да ни помогне да помогнем на жертвите на тероризма. Помощта и подкрепата трябва да се осъществява на всички равнища национално, регионално, местно. Тези жертви живеят някъде някъде, в някой град, в някакво село, ние трябва да, а, да намериме един инструмент, който да включва всички служби, които могат да им помогнат и това да става колкото се може по-бързо. Така че аз съм за тази директива и сега на послед... последният изказващ се господин Дяковчич. Благодаря много. 20 век е, станахме свидетели на цяла поредица от тоталитарни режими, системи, които не признават правата на хората, живеещи в Европейския съюз. А сега 21 век, е, по това време ставаме свидетели на различни групировки, които атакуват гражданското общество. Сега ставаме свидетели на масови терористични атаки. И това е в противоречие на нашите демократични общества. Дават се много свидни жертви на подобни атентати. Подкрепям предложението което се прави днес от комисията. Трябва да помогнем, да защитим пострадалите. Благодаря. А сега, от името на комисията, госпожо комисар, заповядайте. Thank you. Благодаря много, господин председател, дами и господа. Благодаря за вашите вашия принос. Аз ще разкажа на, на комисар Юрова какво беше съдържанието на нашето обсъждане. Но комисията е поела ангажимент да се вземат всички мерки за борба срещу радикализацията и тероризма преди няколко седмици бях, бе приета стратегия за борба срещу радикализацията на европейските граждани. Необходимо обаче да има сътрудничество между различните действащи лица на, по места с подпомагане и, подпомагане и подкрепа на жертвите. Комис, ком, комисията смята, че има много голяма разлика между жертвите от, от класически и тради, традиционални престъпления и терористични престъпления. Затова предлагаме директива, която да е, включва мерки за е, подпомагане на жертвите и техните семейства. Аз също така ще ви призовавам за подкрепа и ще кажа на, госп... на госпожа Юрова, че вие желаете да се е, е, вземат мерки за наблюдаване и проследяване приложението на е, тази е, на този регламент.